размерни. Това законодателство трябва спешно да се приеме и за това не трябва да се противопоставя на измененията, които подпомагат максимално бързо да се приеме това законодателство. Председателят, благодаря ви, господин Ферейра. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е докладът на Кристо Ровъл автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо. Думата има докладчика за 4 минути. Президент. Благодаря, господин председател. Господин комисар, дами и господа. 14 годишен е този търговски диспут, който ще приключи утре с гласуването. От 1999 година датира решението на СТО, когато Европейският съюз загуби в диспута с САЩ и Канада по отношение на хормони в говеждото. Радвам се, че ние ще можем да сложим край на този търговски спор. Датското председателство и съвета вече одобриха моя доклад а в трилога и вече няма никакви препятствия по пътя на гласуването му. Ето защо аз ви моля всички да гласувате за. Това наистина е компромис, но в моите очи това е един добре балансиран компромис. Европейското селско стопанство ще може да планира по-добре за своето бъдеще, което не беше възможно в миналото. Освен това, Извън този доклад можем да видим колко важен е знака а за нашите трансатлантически взаимоотношения. Ние успяхме да преодолеем доста различия в нашите становища и мнения с нашите трансатлантически партньори и ще успеем да изградим международни стандарти заедно – Разбира се, че САЩ и Европейския съюз сами няма да успеят да преодолеят големите проблеми в глобалната търговия. Ето защо ще трябва да създадем една група, работна група на високо равнище, за да работим заедно, за да постигнем прогрес и развитие по възможно най- подредения и постепенен начин. Трябва да гледаме напред след случаите на луда крава, които разтърсиха селското стопанство в европейската общност, САЩ забраниха вноса на говеждо, но това продължава въпреки, че вече години наред няма научни доказателства за съществуването на болестта луда крава. Ето защо тази забрана трябва да бъде вдигната. Дами и господа, ние не можем да приемем такова нещо. И чрез тази законодателна процедура смятам, че трябва да направим необходимото, за да покажем на всички заинтересовани страни, че всички ние отговаряме за бъдещето на селскостопанското развитие. Надявам се, че процедурата ще приключи успешно и ще успеем да вдигнем забраната. На 9 март миналата седмица министрите на селското стопанство в Вашингтон решиха много проблеми по процедурата за помирение, което ще доведе неминуемо до вдигането на забраната нека да не поставяме повече в опасност този дух на сътрудничество, който съществува с нашите трансатлантически партньори. Искам да благодаря на комисията и на председателството за чудесното сътрудничество, на което се радвах. Още 30 секунди, господин председател, защото искам да благодаря и на Комисията по селско стопанство – и се надявам, че моите колеги са разбрали, че това не е малка стъпка в правилната посока. Благодаря. Благодаря, госпожо Кисотрова от... А сега господин комисаря има. Благодаря. Искам да поздравя най-напред докладчика всички членове на Комисията по международна търговия за работата им и усилията да се постигне споразумение на първо четене. Предложението за увеличаване на тарифните квоти е предвидено от меморандума за разбирателство, подписано с САЩ през 2009 година и с Канада през 2011 година. Този меморандум чрез създаването на реципрочни възможности на пазара от двете страни на Атлантическия океан е важна стъпка за, за прекратяване на спор, който трябва от едно десетилетие. Съединените щати премахнаха санкциите за някои стоки, идващи от Европейския съюз, а Европейския съюз предложи до значителен достъп до а, пазарите си за говеждо без хормони. Много се радвам, че докладчикът и комисията Инта подкрепят доклада. Втората фаза на споразумението ще влезе в сила на 1 август 2012 година. Надявам се, че това ще стигне до окончателно разрешаване на спора за говеждо месо в рамките на СТО. Обеден съм, че износителите на говеждо месо са нямат достъп до американския пазар заради лудата крава. Това не съответства на правилата на Международната организация по епизоти, тъй като там не е предвидено подобно условие. Европейския съюз и САЩ ще се намират в един, два и съща категория риска, именно контролиран риск. Аз се срещнах с министъра и имахме възможност да разговаряме по тази тема. Наскоро се срещнах с заместника на господин Вилксак в Нюрнберг през е, декември, за да говорим за взаимното признаване на е, биологичното земеделие. Помолих американската администрация да положи усилия, за да може да се постигне напредък по всички въпроси, свързани с лудата крава. Както беше вече споменато, констатирах, че проекта за норми по тази тема е публикуван в Федералния регистр на 9 март. Става дума за обнародване, с което се слага начало на консултации с заинтересованите страни и се дава начало на процес в, в рамките на който да бъдат да бъде постигнато споразумение. Надявам се, че въпросът ще приключи бързо и производителите на говеждо месо от двете страни на Атлантика ще имат улеснен достъп до пазара. Благодаря още един път на Комисията по международна търговия. Благодаря на Европейския парламент за това, че даде бърза и ефективна подкрепа на този проект за регламент. Председателят благодаря за Комисията по селско стопанство за минута и половина, господин Лайен. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Както колегата, докладчика и господин комисара посочиха, вече тече от 14 години търговска война между Европейския съюз и САЩ във връзка с говещото месо, съдържащо хормони, стимулиращи растежа. Това доведе и до ответни санкции на САЩ спрямо Европейския съюз. Вреди бяха нанесени на Европейския съюз и на САЩ. Баронеса Аштън обеща да сложи край на този проблем веднъж и завинаги. Прекратяването на този търговски спор ще бъде една ситуация, в която ще спечелят всички участващи страни. Европейския съюз ще позволи внос на високо на говежда от САЩ и Канада, а съответно ще бъдат отменени санкциите от страна на САЩ и Канада. САЩ ще получат достъп до европейския пазар за износа на висококачествено говеждо месо. Както посочи господин комисар, трябва да се спазват правилата за внос на говеждо месо. Надявам се, че всички колеги от Европейския парламент ще настояват САЩ да отговаря на изискванията за внос в Европейския много говещо месо. Нещо, което отговаря на интересите и на производителите, на потребителите и в САЩ, и в Европейския съюз. Председателя, благодаря ви, господин Лан. Преминаваме към политическите групи. За НП госпожа Кюстингер. Благодаря ви, господин председател. Специални благодарности към моята колега, докладчика, госпожа Рувал. Смятам, че резултатите от гласуването в парламентарната комисия посочва, че намерихме добър компромис по този сложен въпрос и поздравления към докладчика за това. Това означава, че и САЩ и Европейския съюз направиха важна крачка, като се съгласиха да въведат автономни тарифни квоти за внос на висококачествено говеждо месо. Ще бъдат спазени нормите на СТО и става дума не само за селско-стопанска продукция, но и за други продукти. Става дума за интересите на европейските износители и европейските потребители – Комисията по селско стопанство ясно заяви, че иска доклада да бъде удобрен при гласуване. Ние не искаме месо, съдържащо хормони, да се продава на европейския пазар. Така че постигнатия компромис постига ситуация, от която печелят всички. Пред нас обаче остава предизвикателствата с, с забраната на внос на европейско говеждо месо в САЩ. Търговските спорове между Европейския съюз и САЩ трябва да бъдат решени, за да можем да насочваме енергията си другата. Трябва да мислим за нашата конкурентоспособност, за иновациите, а търговските спорове не ни помагат в тази ситуация – Търговските спорове обикновено помагат на трети страни да се окажат в по-добра ситуация, отколкото страните от Европейския съюз и трябва да сме наясно с това. Отново благодарности към докладчика за много конструктивно извършената работа. Председателят, благодаря ви, госпожо Кюстингер. За социалисти и демократите, за една минута, господин Декастро. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги гласуването за, за отваряне на тази автономна квота за висококачествено говеждо е нещо много важно. Благодарение на Лисабонския договор Европейския парламент за първ път има възможност да участва в това толкова важно решение. Ние видяхме по време на нашите заседания с Конгреса на САЩ както се случи миналата година през юни, колко много може да се постигне, когато институциите си сътрудничат. По този начин търговския спор продължил толкова години между Европейския съюз, САЩ и Канада ще бъде уреден. Говеждо замърсено с хормони няма да се внася в Европейския съюз и това е много важно. Радваме се, че това споразумение ще увеличи и ще подпомогне увеличаването на търговските взаимоотношения през Атлантика. Благодаря и на Комисията по селско стопанство. Благодаря. А сега за либералите за минута и половина госпожа Шаке. Благодаря. Господин председател, господин комисар, колеги, ние приветстваме постигнатото по отношение на санкциите и забраната ние имаме много големи интереси, които споделяме помежду си с САЩ и Канада. Почти 15 години продължих е, тази търговска война, което не донесе нищо друго, освен загуби и за двете страни. И ние искаме нашите американски и североамерикански партньори да реагират адекватно с най-добри намерения, за да можем ние да преодолеем всички търговски бариери, съществуващи помежду ни, за да можем и от двете страни на Атлантика да създадем повече работни места и да договорим още по-големи количества за търговия при следващата среща на високо равнище с САЩ. В съответствие с това чувство за спешност всички ние, парламента, комисията и службата за външна дейност трябва да работим заедно, защото, както каза президента Саркози, тази спирала, това спираловидно движение надолу не може да води до нищо добро. Не трябва да забравяме колко важна е нашата връзка през Атлантика в атмосферата на глобалната конкуренция. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Шаке. А сега за независимите минута и половина госпожа Доц. Благодаря, господин председател, господин комисар. В Северна Ирландия селското стопанство е ориентирано към износ. Ние изнасяме около 70% от всичко, което произвеждаме и това е особено валидно за производството на говеждо месо. Ето защо моето правителство винаги търси нови пазари за производителите на говеждо месо. Ние смятаме, че послед че споразумението е стъпка в правилната посока. То ще и се надявам, че то е признос за висококачествената храна, която се произвежда от европейските фермери, която се характеризира с проследяемост. Както моите колеги, аз се надявам, че забраната за внос ще бъде премахната скоро и Съединените щати ще премахнат ограниченията, свързани с носа на месо, заразено с вода крава. Мисля, че това ще доведе до отваряне на нови пазари за съскостопански стоки от Европейския съюз Искам обаче накрая да приключа с едно предупреждение. Съвсем ясно предупреждение от производителите в Северна Ирландия. В новите предложения за общата сълскостопанска политика има една, една отрицателна черта за производство на говеждо месо в Северна Ирландия, което е се произвежда предимно в малки фирми. А смятаме, че новата политика ще бъде от полза само за големите производители. Сега даваме думата на останалите оратори. Госпожа Любран има думата за две минути. Благодаря. Това е важно споразумение, което е свързано с, регла, с разглеждане на споразумението за тарифната квота за говеждо месо. С, на път е да приключи конфликт между Европейския съюз от една страна, САЩ и Канада от друга. Искаме да Искам да благодаря на докладчика и особено колегата Квистол Трофол за работата. Също така се присъединявам към призива и за, при, за прилагане на втората фаза от споразумението. Това е победа за дипломацията на Европа. Това е победа, която дължим на европейските граждани, тъй като говеждо месо с хормони не е разрешено нашите пазари санкциите, които бяха наложени от САЩ, не разколебаха нашата воля. Системата за ограничение за вноса на техните пазари беше много вредно за много европейски производители, тъй като митата стигаха до 300% което означаваше, че нямахме достъп до тези пазари. Европа сега трябва да възстанови баланса. Това е задължително за европейските производители. Мисля, че сега е време да отидем да направим следваща стъпка. Дебатът, който се води, е плодотворен и той показа, че ние можем да работим заедно и с като имаме и без да отстъпваме от изискванията си, като бъдем обаче дипломатични и като зачитаме реципрочността, защото реципрочността не означава, не изключва отвореността. Реципрочността е гаранция за подход, който е еднакво полезен и за двете страни. Благодаря, господин председател. Благодаря за две минути госпожа Андрес Барея. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, за първ път в условията на Лисабонския договор парламентът участва в решаването на подобни въпроси като равноправен партньор на съвета. При това се постига добър компромис. Регламентът ще реши търговски спор, който вече датира от много години – Европейският съюз ще може да внася висококачествено говеждо месо от САЩ и Канада. САЩ и Канада отговориха благоприятно на позицията на Европейския съюз, като намалиха преди въведените мита. Много от продуктите, засегнати от търговските санкции от страна на САЩ и Канада, се произвеждат в моята страна. Смятам, че е добре, че Европейският съюз запази своята позиция и продължава да забранява внос на говеждо месо, съдържащо хормони, стимулиращи растежа. Също времено се дава възможност за внос на високо на говеждо месо, което не съдържа хормони. Това е добре и за европейските износители, които ще могат да изнасят повече продукти за САЩ. Например, загубите за моята страна са в размер на 9 милиона евро като резултат от търговските санкции. Износът на някои продукти за САЩ и Канада намаля за 90%. Също така е добре, че САЩ няма да има повече възможност да въвежда постоянно променящи се категории продукти, които подлежат на санкции при внос от Европейския съюз. Нормализирането на търговските отношения с САЩ и Канада е много положително. Подобни преговори могат да бъдат добър пример за решаване на бъдещи конфликти и спорове. Имам преди всичко предвид спора, който беше свързан с носа на месо, за което се смяташе, че е заразено с вируса на спонгиформната енцелопатия Тия. Е. Госпожа Магинес, благодаря. Господин председател, благодарности към моята колега, която е докладчик. Тя работеше много сърно по това досие. Мисля си, че днес всички сме много доволни от това, че ще се прекрати една търговска война, която се водиш в продължение на 15 години. Това вдъхва надежда и за бъдещето. Приветствам това, че комисията публикува свой доклад в петък. Смятам, че и двете страни действат в духа на добрата воля. И е хубаво, че ще се отвори и пазарът на САЩ за европейските износители. Обаче остава един решен проблем. И трябва да сме предпазливи, защото ние постигаме споразумение, но все още не сме уточнили някои подробности. И разпоредбата се отнася до използване на млечна киселина за обработка на трупно месо. От гледна точка на Европейския съюз не е добре, че тази практика продължава в САЩ и е необходимо да поискаме повече информация по този въпрос. Също така съм загрижена това, че без подобна яснота няма да можем да осигурим безпрепятствения износ на говеждо месо от Европейския съюз към САЩ. Радвам се, че излязохме от задънената улица на търговската война, но смятам, че и двете страни трябва да направят всичко, за да извлекат полза от тази ситуация. И последно, по въпроса за практическото прилагане и разпоредбите за практическото прилагане в парламента много често говорим за това колко са отежнени, бюрократизирани нашите разпоредби и мисля, че САЩ също са прави, когато ни критикуват, че нашите разпоредби, нашето законодателство трудно се прилагат на практика. Също така бих искала да кажа, че Русия е забранила внос на говеждо месо поради подозрение от заразяване с вируса Шваленберг. Благодаря. Сега госпожа Басеско за една минута. Благодаря, господин председател. Консумацията на червено месо не е полезно за здравето. То увеличава риска от рак е, и други болести. Независимо от това, приветствам постигнатото споразумение за прекратяване на спора между Европейския съюз и и САЩ и Канада. Съединените щати от своя страна ще позволят вноса на определени европейски стоки. За първи път румънски продукти бяха включени. Е, един от тези продукти е мармаладът от сливи. Как ще се приложим на практика система от географски обозначения? Благодаря. Господин Ликфрид има думата. Благодаря, господин председател. Понякога е трудно да се постигне добър резултат, мисля обаче, че можем да приемем, че дългите преговори доведаха до добър резултат. 15 години конфликт с Съединените щати за техния износ и нашия износ е дълъг период от време. Следователно, сега постигнатото решение означава, че ще бъдат премахнати много от проблеми, свързани с достъпа на наши стоки до американския пазар. Сега ще ни от своя страна ще осигурим достъп до висококачествено говеждо месо. Ние, разбира се, произвеждаме немалко висококачествено говеждо месо в Европа. Постигнатите резултати в преговорите според мен са много добри и съм съгласен с госпожа Магинес, че ние трябва да огледаме, че трябва да следим много внимателно тенденциите от тук нататък. Благодаря. Комисария има думата. Благодаря, господин председател. В заключение, не мога да не изразя задоволство, че стигнахме до тук. Както някои от вас споменаха, можем да кажем, че сме доволни. Разбира се, да кажем, че, и от, че сме напълно доволни, трябва а, се, да се реши проблема с говеждото, за което се смята, че е заразено с луда крава. А, мисля, че е предприята стъпка в правилната посока. Госпожа Магинес подигна въпроса за третирането с млечна киселина. Европейската комисия неколкократно е повдигнала, повдигала въпроса през Съединените щати. И е, основната теза е, че проблема трябва да се разглежда възоснова на научни данни, а не като преговорна позиция. Същото въжи и за месото, за което се смята, че е заразено с луда крава. Това не бива да се използва като пречка пред вноса. Направени са научни изследвания за третирането на трупно месо с млечна киселина, Комисията ще излезе с предложение възоснова на научен анализ и се надявам, че това няма да пречи на споразумението с Съединените щати по отношение за регламента. Може би някои смятат, че той не е съвършен. За съжаление, не можем да постигнем безгрешно споразумение. Сега в момента обсъждаме възможностите за осигуряване на повече прозрачност и предвидимост, но разбира се, трябва да съобразяваме с познатите методи на госпож, госпожица Басеско за системата за географско обозначение. С Съединените щати водим преговори за взаимно признаване на географс... системата за географски обозначения, освен алкохолните напитки и виното, за което е постигнато конкретно споразумение. Надяваме се обаче в рамките на СТО да постигнем взаимно признаване на географските обозначения с, една, с големи... Имаме такива споразумения с Китай. Мисля, че в момента използваме двустранни споразумения в момента и смятам, че ще успеем да постигнем споразумение с САЩ. Имаме имаме основа за оптимизъм. Постигнахме споразумение за признаване на сертификацията за биологичното земеделие. Сега европейски продукти могат да бъдат изнасени с подобен сертификат. Същото въжи и за вноса на американски стоки на европейския пазар. Това показва, че дипломацията може да даде добри резултати. Благодаря още един път на госпожа Квисто Трово. Благодаря на Европейския парламент, който за, доказа за пореден път, че системата съвместно взимане на решение дава не само легитимност на процес на взимане на решение, но и че това може да бъде ефективна експедитивна процедура.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 Моят доклад, разбира се, не се отнася само до висококачественото говеждо. Не, това е един сигнал – много силен сигнал. За това обаче много често отношенията между САЩ и ЕСЕ а, имаха много негативизъм, доста а, така препятствия. Ето защо се надявам, че след а, тези бурни води настъпва периода на спокойствие и ще можем да развиваме много по-широкомащабно своето отношение, както и госпожа Магинес каза. Разбира се, ще трябва да следим всичко отблизо, но това е много голяма стъпка в нашите отношения. В продължение на дългогодишния си опит като парламентарист тук, като член на Комисията по селско стопанство и, по, и на други комисии, аз мога само да повторя, че когато се сдружим, тогава постигаме много. Искам да благодаря на всички още веднъж. Благодаря и аз, казва председателя. Утре в 12 часа ще се гласува по този доклад. Последното за тази вечер е отново